I think we can start. Струва ми се, че можем да започнем. Освен това, Вин Фантекамп ме попита кога ще започваме. Вече сме позакъсняли, около 10 минути сме закъсняли и така почваме. Няколко думи за решенията на координаторите от днешното задание. Ако нямате възражения по писмения материал, който сте получили до 18.30, ще смятаме, че са прияти. Така че много ви моля веднага ги прочетете и ако забележите нещо, което не ви харесва, обадете се. Второ съобщение. След това ще разговаряме с тримата координатори. Координаторът Петър Балаш няма да бъде тук, тъй като неговият полет е отменен. Е, ще видим дали останалите координатори ще могат да се появят по-рано, за да не трябва да правим някаква по-дълга почивка. Освен това имаме едно е, изследване, информация за изследването за е, така, социалните ефекти от публичния транспорт. И е, сега ще чуем и презентацията за това изследване. Е, Нашият гост е от е, Милано, госпожа Людовичи и сега ще й дам думата. Благодаря ви. Благодаря, че сте ме поканили е, да направя тази презентация е, за нашето изследване в вашата комисия по транспорт и туризъм. Става дума за обществения транспорт и социалното включване. За какво става дума, в крайна сметка, при това изследване? Какво точно сме направили? Опитахме се да направим един преглед на връзките между обществения транспорт и социалното включване. Прегледахме естествено и литературата, прегледахме редица данни, за да се намали социалното изключване, за да се смекчат последствията е много важно да има е, добре развит обществен транспорт. Особено когато става дума за е, групи от населението, които са в неравностойно положение, които са с по-уязвими. И това се отнася е, както за местното, така и за националното равнище. Естествено, бихме могли да се задълбочим, да проучим много по-сериозно тази връзка. Но ние се надяваме, че и европейските институции, и парламента, и комисията ще обърнат по-голямо внимание на установените зависимост. Какво имаме предвид, когато говорим за социално включване? Има много литературни източници, много публикации в това отношение, затова няма да ви предлагам по-голяма информация, отколкото това, което всъщност разбираме под социално включване, е, т.е. гарантиране на достъп, е, на възможност за участие в економическия и политическия живот за всеки. Няколко данни. Колко са хората в Европа, които е, са засегнати от социалното изключване? Т.е. Е, хората, които е, са застрашени от бедност, един от четирима е, през 2013 година са застрашени от бедност и от социална ексключ... изключване, а това означава на практика 123 милиона души които са застрашени от бедност и социално изключване. Това най-вече са хора, които са с някакви увреждания, които са в неравностойно положение. През 2009-2013 година броят е, на хората, застрашени от е, бедност, се увеличава с 7 милиона в резултат на кризата. Има различия между отделните държави членки в зависимост от е, системата, вниманието, което се отделя на социалното включване и в зависимост от економическата мощ на държавата. Естествено, хората е, в е, Гърция, в Ирландия, в Италия, Испания е, усетиха най- непосредствено какво означава застрашеност от бедност. Ето, виждате тук една графика, е, която ви показва всъщност е, е, така, риска от социално, заплахата от социално изключване. Расте общо процента. Виждате, най-високо в таблицата е България, 49,3%, Румъния 42% близо, след това Гърция 35%. Това е много повече, отколкото в Нидерландия, например 15%, Швеция около 16% и така нататък. Кои са основните фактори е, за е, социалното изключване и за бедността и тази застрашеност от е, двете явления? Много важен фактор са условията на труд, пазара на труда. Ако хората имат работа, ако имат достъп до образование, тогава нещата се развиват по-добре. Защото е, в повечето случаи е, квалификацията на работната ръка е от решаващо значение и за е, тяхното, тяхната реализация на пазара на труда. Да, същевременно има разлика между градовете и селските райони. По отношение на отделните лица, по-застрашени от бедност и социално изключване са хората с увреждания, хората с ниско образование, неквалифицираните работници, жените повече от мъжете. Всичко това е естествено, а както и гражданите с по-големи семейства. Е, освен това, имате, да кажем, жена с а, е, ниска квалификация, с а, е, ниска степен на образование, с а, е, миграционен происход. Естествено, тя е по-застрашена от бедност и от социално изключване, отколкото друг, който се намира в друго положение и е с други характеристики. Всички тези е, данни ще намерите в е, доклада. Там те са представени много по-подробно и задълбочено. И така, за различни групи от населението е, заплахата от бедност е различна да кажем, е, незаетите, е, безработните са много застрашени, децата, децата с ниска степен на образование е, също зависи естествено и от какво семейство е детето, да кажем самотни майки или единствено баща с малко дете, той също е по-застрашен. Мигранти и така нататък. Ако се опитате да идентифицирате в крайна сметка конкретния проблем при определени групи от населението, например, по-възрастни хора или хора с увреждания, ще видите, че става дума за изолиране на това лице, за зависимост на това лице от е, публичните услуги е, и на първо място е, транспортът в този случай. Той играе много важна роля по отношение на социалното включване на тези уязвими групи от населението. Рискът е, от е, една лоша политика е, по отношение на транспорта засилва риска, заплахата от социално изключване. <clears throat> Защото транспортът в крайна сметка допринася и за един по-добър достъп до работа, както и до много други е, възможности, които намаляват, ограничават социалното изключване. И така, другите, особено застрашени е, е, граждани са. Е, деца с е, е, безработни родители, изобщо безработни хора, е, самотни, както казах, родители с е, малки деца, мигранти и така нататък, е, както и безработните. Те много често нямат и средства, за да си осигурят подходящ транспорт. Транспортът, е, околната среда, е, безопасността, сигурността е, са аспекти от обществения живот, които се отразяват много непосредствено именно на по-уязвимите в нашите общества. И така създава се нещо като дяволски кръг – от една страна е, социално изключване, изключване от транспорта, от е, системите за мобилност, е, социално хората засегнати от социалното изключване имат и много по-затруднен достъп до транспортните системи. А поради този затруднен е, достъп до транспорта, те не, имат и е, много по-малки шансове да намерят е, подходяща работа или подходящо място, е, за да продължат обучението и образованието си. Когато говорим за достъп до различните видове транспорт, е, трябва да разграничим отделните групи. Е, да кажем, от една страна хора с обреждания и е, стари хора. Тук трудностите по отношение на достъпа до транс... публичния транспорт, до обществения транспорт са по-скоро от физическо естество как точно да стигнеш и да се качиш на превозното средство. При е, ниско квалифицираните е, хора, необразованите хора, е, информацията, как е, да получиш информация за е, графика на транспортните средства, билетите за други хора, да кажем, е, затрудненията, а включително и за жените тук, е, затрудненията се свеждат до това как е, да намериш подходящ транспорт в по-късните вечерни часове, например. Как да се придвижиш, за да излезеш, за да имаш някакви социални контакти. Много често това е проблем при жените, когато става дума за публичния транспорт. Те използват публичен е, транспорт не само за да обществен транспорт, за да стигнат до работното място, но и за да приберат детето от училище, от детската градина, за да направят покупки и така нататък. Така че проблемите във връзка с обществения транспорт са много по-различни при жените, отколкото при е, мъжете. При жените е, обикновено е, очакванията са е, за един по-наситен график на е, автобуси, трамваи, е, метро и така нататък. Те е, използват много по-често обществения транспорт през деня. И за тях е много важно на кратки интервали да могат да пътуват, включително и в е, така, близките околности. А за по-възрастните хора достъпността на превозното средство е много по-важно. Включително и извън пик часовете. И така, какви заключения можем да направим? В резултат на нашето изследване има е, тясна връзка между социалното изключване и възможностите за мобилност, е, транспорта, както и е, услугите, но и защитата на правата на пътниците. Това е един основен въпрос, който би трябвало да бъде разгледан на европейско равнище. Европейския структурен фонд, е, фонда за регионално развитие, е, Европейския социален фонд се използват е, за финансиране на местни проекти, включително и пилотни проекти, за да се потърси отговора на всички тези проблеми и решаването им от гледна точка на уязвимите е, членове на нашите общества. А Европейския фонд за регионално развитие финансира програми, които са предназначени най-вече за селските райони. Нямам достатъчно време, за да се спра на всички отделни е, части и анализи, които сме направили по целеви групи в рамките на нашето изследване – но в пълния текст на доклада ще намерите какви са характерните проблеми за всяка категория, както и целите по отношение на транспорта, които трябва да се преследват, за да се решат проблемите. За млади, да кажем, хора, основният момент се свързва с превоза до е, е, училище, до е, висше учебно заведение, е, как точно да се насърчава и финансира извозването на учениците, когато става дума за по-отдалечени места, при които пътят до училище е по-дълъг. За млади хора, да кажем, по-късно вечер, как да се организира обществения транспорт, Освен това, е, когато става дума за млади хора, е, информационните и комуникационните технологии би трябвало да се използват от е, операторите, включително и частните оператори. За възрастните хора би трябвало да се потърси възможност за превоз от врата до врата. Има различни е, неправителствени организации, доброволчески организации, които предлагат е, подобни услуги. Е, в това отношение трябва да кажа, че се забелязва едно подобрение и е, увеличение на тези услуги за превоз от врата на врата, но нарастват и потребностите е, на възрастните хора. Още повече, че е, достъпът е, до обществения транспорт понякога е затруднен. Тогава се търсят възможностите е, врата до врата. Почти приключвам. За жените бих искала да кажа няколко думи. Също мерки за безопасност, за подобряване на превоз късно вечер, през нощта, при безопасни условия, но също и промяна на а, а, дизайна, на начина по който се осъществява превоза, защото жените много често са съпроводени от децата си. Да кажем, в Мадрид в автобусите има специални места за майки с деца, които са обезопасени. Няма да говоря за това, което може да се направи за безработни, за хора с, да кажем, ниска степен на образование, неквалифицирани работници, мигранти. При мигрантите, да кажем, проблема обикновено е езиков. Как точно да се предостави информация на, не само на официалния език на страната, но и на други езици, така че и мигрантите да имат възможност да се информират. Друга категория хората, които живеят в селските райони, там би трябвало а, да а, се помисли за подобряване на ситуацията, тъй като особено в условия на криза а, и на економии, първата идея на всички, а, е, а, е, очевидно във всички държави а, е, членки, е, а, хайде да намалим транспорта в селските райони, защото общественият транспорт там се ползва от малко хора. Е, особено силно засегнати от тези съкръщения и економии са възрастните хора. Младите хора намират други възможности, имат собствени автомобили. И ето е, ефектът е социално изключване. В заключение. В бъдеще предизвикателството е, във връзка с обществения транспорт и социалното изключване се свързват с демографските промени. Увеличава се дела на старите хора, на хората с обрещания в нашите общества. Освен това, както знаем, миграционния поток се увеличава мобилността се увеличава, хората преминават от една страна в друга, търсейки работа, променят местоживеенето си и местоработата си. Освен това, в градовете се концентрира най-вече населението се обезлюдяват селските райони. По отношение на мобилността трябва да разгледаме много внимателно именно този дисбаланс, тази разлика. селски райони, градски райони. И трябва да се опитаме да намерим решение по следните три е, въпроса. От една страна е, как да се преборим с социалното изключване, включително и в рамките на политиката е, по отношение на обществения транспорт. Всеки път, когато говорим за социално изключване и се чудим как да се преборим с това нежелано явление, трябва да мислим за транспорта, за мобилността. Освен това, новите технологии, пилотните проекти, които са посветени е, именно на нови технологии, е, ще ни дадат определени е, идеи и образци за това как трябва да решим въпроса. И на трето място ние предлагаме повече частни оператори в областта на транспорта и неправителствени организации нараства делът на този сектор на НПО, особено по отношение на социалните услуги. Те НПО предлагат услуги за хора с обреждания и например, и някои частни оператори. Е, имам предвид такива модели, като каршеринг, използване на един и същи автомобил или бла-бла-кар, е, т.е. търсиш спътник за определена отсечка. чух. Е, анализират се е, рисковите групи, групите, които са най-силно застрашени от социално изключване е, в нашето общество. Съгласна съм с вас, че застрашените категории са хора с увреждания, мигранти, хора с ниски доходи, хора с е, ниска степен на образование, е, безработни и хора, които живеят в е, селските райони, далеч от големите градове. Което не означава, че в градовете няма хора засегнати от социално изключване и хора, които трябва да бъдат отново социално интегрирани. Големите предизвикателства от демографско естество, да кажем, застаряващото общество, увеличаващият се брой мигранти, засилват и изострят още повече проблема. Трябва да продължим да работим за преодоляване на тези нежелани явления. Съгласна съм и с това, което казахте за неправителствените организации. И за това, че много често в селските райони започват съкръщенията, именно в обществения транспорт. И ако човекът на практика няма доходи, безработен е, с ниска степен на образование, и далеч от града, той след като няма и достъп до обществен транспорт, просто е, е обречен на безработица. Кметовете е, играят една много важна роля за развитието на тези малки селища или малки общини в селските райони. Те отговарят за инфраструктурата преди всичко. И би трябвало да осъзнаят, че когато за тези е, бедни и стари е, или е, увредени хора, е, хора с увреждания, е, тяхната ситуация ще се влуши още повече. Това на практика означава, че всички разходи за социални помощи трябва да се увеличат. И накрая, просто за да приключа, ще кажа, че трябва да отделим съответните средства и на местно равнище, на регионално, на национално, но и на европейско равнище по линия на европейските фондове трябва да се отпуснат повече средства за при проекти, които биха могли да допринесат за преодоляване на социалното изключване. Чудесно е това, че анализираме тези проблеми, но проблемите са лоши, за, съжаление, и трябва да обърнем много специално внимание на проблема. Естествено и отдолу, т.е. на местно равнище очакваме много идеи от общински съветници, от неправителствени организации. И само още нещо. Когато говорим за хора с увреждания, трябва да подчертаем, че не става дума единствено за финансови пречки, става дума за физически бариери, които тези хора не могат да преодолеят. Тоест инфраструктурата трябва е, да бъде съобразена с е, техните специални потребности рампи е, за е, качване в е, транспортните средства, съответните алеи или асансьори и така нататък. Да, много е тъжно, наистина, е, че е, все още не е направено достатъчно в това отношение, но е, ние трябва да го направим. Наред с грижата за това да се осигури за етос, да се създадат повече работни места. От една страна, хората при добър достъп до транспорт, ще имат по-добри шансове да намерят работа и да бъдат заети и същевременно ще имат и по-добро самочувствие. И е, всичко това, което вие казахте за мигрантите, също е, споделям, макар че аз съм от Полша, където няма чак толкова много мигранти. Е, съм съгласна с вас. Тези хора всъщност са, е, са така да се каже, подложени на двойно изключване. Те от една страна са бедни, от друга страна не се приемат е, с добро око от обществото. Още най-вече когато става дума за представители на етнически мълцинства. И е, от от една страна и по-възрастните мигранти е, израст, живеят в една среда, в която е, са, чувстват социално изолирани, и след това и техните деца. И така, благодаря. Следващият е, оратор. Благодаря, ще се опитам да бъда бърз, за да може да оставя време за всички. Най-напред искам да благодаря авторите на това проучване, което ни позволява да се запознаем по-добре с е, отражението на обществения транспорт. спорт върху живота на нашите граждани и социалното измерение. От началото на мандата и по-специално когато се ревизираше Бялата книга, аз подчертах необходимостта да се разглежда обществения транспорт като носител на кохезия, сближаване между хората и съм много доволна, като чета в това проучване, че общественият транспорт е единственото решение за решаване на е, мобилността на някои групи, економически и социално уязвими, с повече от 100 милиона граждани в е, Европа, които са социално изключени. Европейския съюз трябва да засили своята политика и своето финансиране в полза на обществения транспорт. Сега само 32% от европейските граждани използват граждански, е, публичния транспорт и мисля, че може да бъде по-добре и се надявам комисията да се заеме с тази цел да се удвои посещаемостта в градския транспорт. на един аспект, който заслужава повече внимание, е необходимостта да се развие понятието за обществена услуга, за да се гарантира за гражданите недискриминационна мобилност и при по-добри условия. Според мен това е нещо, което не трябва да бъде подценявано. И когато се ревизира Бялата книга, трябва да се помисли за това. Например, подхода на комисията в полза на откриването, на отварянето на пазарите, на ЖП пазарите трябва да бъде взето под внимание. Операторите трябва да извършват обществена услуга, където рентабилността да не е най-важна, но тези, този транспорт играе много важна роля в социалното и териториално сближаване. И не трябва да се е, забравят по-отдалечените зони, които са по не толкова изгодни за операторите. Благодаря. Благодаря, господин председател. Този въпрос беше поставен в доклада, който, за който аз Това е, в Европа. И вие поставяте пръста, въртите ножа в рамата. Една четвърт от гражданите в Европа могат да изпаднат в недостиг на мобилност. Не беше само проблемите, които са ощетени но сега и с транспорта. Една четвърт, представете ли се какво е, да не могат да се придвижват т.е. да нямат достъп нито до развлечение, нито до е, работа, здраве, обучение и така нататък. И мисля, че е, този бич, срещу този бич, е, ние не може да си затварим очите. Одеве, госпожо, казахте, е, че технологията е в служба, с услуга, тя ще помогне да може най-уязвимите хора да имат достъп до мобилност. Не, трябва да се внимава, все пак е, някои хора нямат смартфон и по отношение на технологиите, както за разпределението на тези услуги, някои по-бедните нямат достъп, примерно, до смартфони, до интернет и така нататък. Виждате, че това е цяла верига. Това е един проблем, който трябва да се решава. Освен това, аз искам да ви задам два въпроса. Първият това явление не е ново за Европейския съюз, до толкова, доколкото, както ви го посочвате във вашето проучване, подчертавате, че още през 2011 година, това е на страница 68, по отношение бедността, във връзка с транспорта, тогава имаше битка срещу бедността и изключването от обществото. За какво стана? Заключението беше съвсем ясно, но какво стана 4 години по-късно? Аз ви питам, какво стана за 4 години? Днес пак се прави проучване, цифрите са съвсем ясни. Как тези цифри, които съществуват през 2011 година, как ги използвахте, как използвахте тази информация, как ни я използвахте и как стана така, че такова едно затишие по... има такова затишие по едно такова проучване, което е толкова важно? Това е първият въпрос. И втория. Вие поставихте въпроса за иммигрантите. Искам да ви попитам, мигранти, маргинално население, това е едно и също ли е? Защото това е показател, който изследваме тук. Въпроса, примерно, с ромите. Как вие разглеждате този въпрос по-настоящем? И още един въпрос, който изглежда важен в моите очи. Според вас какви са спешните мерки, които трябва да бъдат приложени днес, за да се спре този, това явление, защото вашия колега говори за един друг бич. Това е въпросът с демографските промени. Тоест все повече е, хора нямат достъп до мобилността. Добре, как ще стане и какви мерки вие насърчавате да се вземат, за да може да вървим в правилната посока и дали добрите практики действително съществуват. И може ли да ни цитирате днес страни, където всичко това работи, какво трябва да направим, за да спрем тази тенденция. Благодаря. Hvala za besedo, predsedojoči. Благодаря ви, господин председател. За мен е удоволствие тази възможност да обсъдим днес социалното включване на маргинализираните групи. За съжаление, рядко сме обсъждали темата в миналото. Ние се насочвахме по-скоро към класическата ситуация, свързана с трафика на местно равнище в някои европейски градове има възможност за безплатен транспорт, който е достъпен за всички. За децата, за хората с увреждания и така нататък. Това е посочено във вашето проучване. Не трябва да се насочваме само на економическия аспект. Не трябва да забравяме намаляването на въглеродните емисии. Бих искала също така да подчертая, връзката между два... Гориция в Италия и Гориция в Словения. Това са два града, в които има безплатен транспорт. Освен това, тези два града подписаха споразумение и предвидиха безплатен транспорт, който се финансира и от двете общини. Това е само един пример който може да бъде последван и на други места в Европа. Това е пример, който може да се прилага в Европа като цяло. Много често забравяме селските региони, където степента на социално изключване е по-голяма. Там и социалната структура е по-различна хората много често трудно се добират до градовете, защото няма редовни линии, няма и свободен достъп до транспорт. В градските региони положението е съвсем различно. Затова трябва да подходим по-различно към по-големите и по-малките градски зони и съвсем по-различен подход към селските такива. Друг проблем е как да се стигне от града към селския регион, при положение, че няма редовна автобусна линия. Още по-трудно е, когато а, сте човек с увреждания или пък сте член на някоя друга а, група, която е в по-неблагоприятно положение. Разбира се, европейските фондове са важни, но е важно също така да ги използваме разумно, да финансираме разумни проекти. Аз ви упоменах един пример. Един проект, който се финансира от две общини. И ми е любопитно да чуя вашето мнение за този пример. Предпоследна ще бъде Люси Андерсън. За мен беше интересно да прочета доклада ви на страница 32 излиза, че по-голямата част от проучванията в Европа се извършват в Обединеното кралство, което е чудесно. Това, че имаме данни за Обединеното кралство е, е чудесно. Но е проблем, имайки предвид, че се намираме в Европейския парламент. Та въпросът ми е какво можем да направим, а, е, така че проучването да бъде е, да обхваща всички държави членки. Това беше първото нещо, което исках да кажа. На следващо място бих искала да попитам, имате ли някакво становище за начина по който Комисията по транспорта трябва да разгледа въпроса за социалното включване? Много градове. Ам изпитват трудности, особено когато хората работят не в родния си град, а трябва да отидат в друг. Това се отразява на тяхното социално включване и на тяхното благоденствие. Дали политиката за жилищата не беше пренебрегната? Не трябва ли да се инвестира също така в социални жилища, и в жилища, които да се отдават под найем. И не трябва ли тези инвестиции да се гледат в светлината и на превоза, който има до съответните региони? На следващо място, ако погледнете датата на удовлетворяване, която разбира се, извинете, данните за удовлетворяването на населението, ще видите, че тези данни са извлечени из цялото Обединеното кралство. Много често хората казват, че са за удовлетворени в случаите, в които не трябва да плащат пълната цена на превоза. Питам се дали ем, проучването на Евробарометър почива и на други данни. Има ли някакви конкретни статистики, които да изхождат от 28-те държави членки? За цените в различните градове. Много често ние смятаме, че плащаме най-скъпите билети за автобусите, но излиза, че може би не е така. Та разполагаме ли с надежни данни, които да отчитат различните фактори и които да ни дадат възможност да направим сравнение? Това също трябва да бъде взето предвид. Стандарта на живот на хората и това дали те могат да си позволят публичния транспорт. Аз също имам а, въпрос. Не става дума за а, моторизирания индивидуален превоз, а не модери, а, немоторизирания транспорт, да кажем велосипедизъм или просто ходене <laughs> пешеходно. Така че, е, какво ще кажете по този въпрос? Правили ли сте някакви анализи? 20% от е, живещите в градовете вече не могат да си позволят нито собствен автомобил, нито е, обществен транспорт. И в такъв случай биха могли да се качат на колелото. Това не струва пари, ако са по-млади и здрави а или да вървят пеша, естествено. И това, тази възможност съществува. Комисията дали иска да каже нещо? Не, е, тогава вие отново. Благодаря на всички за въпросите и за това, че се позовахте на някои аспекти от а, е, а, е, проучването. Не мога да отговоря на всичките ви въпроси, разполагам само с 5 минути. Съвсем накратко, това е първоначално проучване. Разбира се, че има много аспекти, които могат да бъдат анализирани в по-голяма дълбочина. На следващо място. С много малко данни разполагаме. Данни, които да са разбити по типа потребители и типа транспорт. Взели сме предвид основните моменти, които въжат за всички потребители. Взели сме предвид някои данни, които са съсредоточени върху определен регион, т.е. проведени са на местно равнище. Но ние се нуждаем на такова проучване на европейско равнище. За тази цел трябва да се подобрят статистиките и данните, за да може да получим по-голяма яснота за основните проблеми при социалното включване и транспортния сектор. Да не забравяме и елемента свързан с научната и развойна дейност. По-настоящем новите технологии не ни дават възможност да решим всички проблеми, но най-вероятно можем да инвестираме а, в научна и развойна дейност, когато инвестираме европейски пари, като например в програмата Хоризонт 2020, ние може би трябва да отделим по-специално внимание на научната и развойна дейност в областта на новите технологии, които могат да доведат до социално включване. И тук възниква още един важен въпрос, който възникна в дискусията, а именно Всеки път европейските институции предлагат дадена политика или я прилагат, в последствие на което трябва да направят оценка на въздействието. В оценката на въздействието не трябва да се вземе предвид да се вземат предвид само краткосрочните разходи и ползите за економиката. Необходимо е също така да вземем предвид и дългосрочните социални последици наред с последиците върху околната среда. Ако не вземем предвид социалното измерение, рискуваме да подценим разходите, до които ще доведат някои наши избори. Ако само се вглеждаме в краткосрочните последствия, върху краткосрочните резултати и економическата стабилност, това означава, че ние всъщност не вземаме предвид риска от социално изключване. И това води до още повече разходи за в бъдеще. И в крайна сметка ние ще трябва да помогнем някой ден на тези хора. Не може да ги оставим просто така да умрат. Те не могат да изчезнат, те съществуват. Затова в оценката на въздействието на някои политики и най-вече на тази, политики, в които не винаги се взема предвид социалното измерение, е необходимо да се вземат предвид и социалните последици. Ползата, извинете, анализа на ползите и разходите трябва да включва не само економическите последствия, но и социалните. Това беше моя отговор. На следващо място. Няма единен отговор, който да задоволява всички. Хората в неблагоприятно положение имат различни нужди по отношение на мобилността. Информационните и комуникационни технологии отговарят само на някои нужди на възрастните и на хората с увреждания. Тези технологии може да не отговорят на всички очаквания, но на очакванията поне на някои хора. Има пилотни проекти, например, в които съответните компетентни власти предоставят необходимата информация за използването на новите технологии, за да можем хората с зрителни увреждания или хората с някакви други проблеми да могат да се справят. Важно е също така да вземем предвид ролята на местните власти. Повечето от проектите, описани в документа, всъщност се прилагат от местните власти. Местните власти най-добре знаят какви са нуждите и как могат да бъдат задоволени. Обикновенно обаче при бюджетни съкръщения се съкръщава най-напред бюджета на местните власти. Така че нека да премислим този момент. Проблемът свързан с демографските промени и миграционния поток е голям. Той ще се увеличава за в бъдеще, затова е необходимо да направим нещо. Държавите членки, които правят най-много в това отношение, са тези, които са най-засегнати. Италия, например. Там съвсем наскоро възникна проблема с миграционния поток. Но ние можем да се получим от това, което се случва в Обединеното кралство или във Франция. Там има много по- дълга традиция за справяне с миграционните потоци. Там може да видим както положителните ефекти, така и отрицателните от възприятите подходи. По този начин ще избегнем грешките. Смятам, че европейските институции могат да направят много в това отношение и комисията, и парламента, и европейските агенции. Те могат да се координират по-добре, и да наложат включването на социалното включване във всички политики. Те биха могли също така да разработят някои стандарти на европейско равнище, например стандарти за достъпа, за безопасността и така нататък. Биха могли да повишат осведомеността на национално и местно равнище, да се повиши осведомеността за необходимостта от включването на социалното включване в всички политики, включително и в транспортната. Това може да стане посредством съответния мониторинг, събиране на данни и оценка. Институциите биха могли да насърчат по-доброто използване на структурните фондове. Така, например, могат да заявят, че ако не няма социално включване в транспортната политика, няма да бъдат отпуснати съответните структурни фонда. Много альтернативи имаме и много предложения могат да постъпят от парламента към комисията. Такива постъпват и от държавите членки. Извинявам се, не отговорих на всичките ви въпроси, но не разполагах с много време. Thank you very much also for the study and for the presentation. Благодаря ви за из... презентацията на вашето изследване, както и за цялата работа, която сте извършили. Да, ние ще е, проучим много внимателно изследването и аз съм сигурен, че ще има много хора, които ще се заинтересуват от е, вашите заключения и анализи в комисията и държавите членки. И така, преминаваме към следващата точка, именно пакета Енергиен съюз. Да, имаме двама докладчици, които ще ни информират и за Парижкия протокол. Това са Хена Вирконин и Бас Айк Хаут от Зелените енергиен съюз, Хана Вирконен и след това Парижки протокол, е, Бас Айхаут. Е, Ladies first, както се казва, жените с предимство. Да, благодаря, господин председател. Скъпи колеги, става дума за становище е, по доклад водеща комисия ИТРЕ е, ИТРЕ е, обсъди вече проекто доклада тази сутрин. Транспорта не е включен в е, проекто доклада до този момент, така че ние много активно лобираме за включването му. <clears throat> Ще видим как ще изглежда вече крайния вариант на доклада. Транспорта във всеки случай е много важен. 30% от крайното енергопотребление се пада на транспорта в Европейския съюз. Една от целите на Европейския съюз е да се постигне устойчивост, конкурентно способност, да се предоставя енергия, която е достъпна за всеки гражданин. Oil products. Uh, not... 94% от транспорта всъщност се опира на нефтени продукти и това е прекалено висок дял трябва да се потърси възможно най- така, ефтиният начин за намаляване на вредните емисии. Естествено, трябва да се съобразяваме и с разходите. Днес е, е, разгледахме и доклада за градската мобилност, устойчива градска мобилност. Той е тясно свързан и с е, доклада за енергийния съюз. Да, тъй като за становищата има ограничения по отношение на дължината им, текстът е много кратък. Става дума естествено за проекто становище за доклада и то ще се промени в зависимост от окончателния вид на доклада най-важните цели на пакета за енергийния съюз по отношение на транспорта е намирането на най-благоприятния микс от видове транспорт или най-благоприятния транспорт във връзка с економичното енергопотребление и същевременно нисковъглероден енергиен съюз, който е подходящи от гледна точка на климата. Ние сме много зависими все още от петрола в транспорта, но същевременно разполагаме с различни технологии, които предлагат по-екологосъобразни източници на енергия. Е, възобновяемите енергоисточници, както и е, нисковъглеродните източници е, и горива и е, други, е, като електроенергията в транспорта, е, биха могли да доведат до намаляване на вредните емисии. Да, а, ние а, трябва да очакваме а, принос за нисковъглеродна економика не само от гледна точка на транспорта, но и от гледна точка на промишлеността. <clears throat> В това отношение, като че ли се конкурираме най-вече с а, промишлеността. Авиацията, въздухоплаването всъщност е един от големите източници на а, вредни емисии трябва да потърсим начин да договорим глобални международни стандарти в това отношение, за да очакваме и от нашите партньори и конкуренти по отношение на въздухоплаването намаляване на емисиите от СО2. Тоест изискванията са не само към промишлеността, но и към другите държави и а, авиационни компании. Ще се нуждаем естествено и от нови, модерни технологии, с които да заместим изкопаемите горива. Да, цифровизацията трябва да бъде спомената, когато искаме енергийна ефективност. Трябва да използваме естествено големите възможности, които предлага цифровизацията по отношение на обмена на данни. Е, в това отношение е, е, можем да разчитаме на един по-енергийно ефективен трафик. Инфраструктурата, естествено, също е много важен фактор – интелигентната инфраструктура е от огромно значение и за енергийния съюз и за единния пазар. Трябва да насърчаваме транспорта, новите технологии и да създаваме повече работни места. И така, господин председател, уважаеми колеги, аз всъщност споменах най-важните моменти. Е, по отношение на транспорта като част от енергийния е, съюз. Но е, трябва всички непрекъснато да насочваме внимание към транспорта в този контекст, тъй като дори и нашите колеги от водещата комисия бяха пропуснали да включат транспорта в своя доклад. Благодаря на всички докладчици в Сянка. Ние работихме много добре с тях. Благодаря на всички за техния принос до този момент и очаквам с интерес вашите коментари, както и бъдещото ни сътрудничество. Благодаря. Сега Бас Ейхарт. Благодаря ви, господин председател. Това е втория клон на енергийния пакет, който публикува сега комисията. Това е един вид послание към срещата в Париж, където ще предстои конференция и тя ще бъде посветена и на измененията на климата. Надяваме се, че ще се стигне до споразумение. Знаем, че през 2009 година в Копенхаген не се справихме отлично, затова сега се надяваме, че в Париж ще се стигне до международно споразумение, което да действа от 2020 година нататък, за да може да се смекчат последствията от климатичните изменения. Досието е в ръцете на парламентарната комисия по околна среда и с оглед тясната връзка на тази комисия с нашата беше логично а, да погледнем темата и от гледна точка на транспорта. Аз също бих казал, че ако погледнете доклада на Комисията по околна среда по а, конференцията, ще видите, че няма а, много информация, което още веднъж ни показва, че много често транспортния сектор бива забравен. Това е странно, имайки предвид, че говорим за околна среда. Ако погледнете целите на европейско равнище и а, успеха за намаляването на въглерода в различните сектори, ще видите, че има само един сектор, в който емисиите не са намалени и това е транспортния сектор. Ясно е обаче, че всички сектори трябва да доведат до намаляване на въглеродните емисии, което от своя страна пък означава, че много усилия трябва да бъдат положени в транспортния сектор. Това трябва да бъде и посланието на нашото проекто становище към Комисията по околна среда, да не се забравя транспортния сектор. Разбира се, това, което се обсъжда в Париж, ще е тясно свързано с международното въздухоплаване и мореплаване. Много международни организации вече е, работят е, по този въпрос. Знаете, че в областта на авиацията, компетентната организация е ИКАО, имаме и съответната в областта на мореплаването. Не винаги обаче климатичните изменения се взимат предвид. Е, доста смекчено се изказвам днес след обед. Та това, което искам да кажа е, че Комисията по околна среда имаше мандат преди две седмици на срещата на ИКАО да проведе дискусия за намаляването на емисиите от а, корабите. Имаше предложение за маршалските острови, които са известни с това, че там а, има много кораби, които тръгват като изходна точка. За тези острови в тези острови вече се усещат климатичните изменения, тъй като нивото на морското равнище се е повишило. Така че тези острови наистина изпитват резултатите от климатичното изменение. Започна, както казах, дискусията в Международната морска организация като трябва да се предприеме е, мът съответните мерки за намаляването на емисиите и във въздухоплаването. Това съвсем няма да бъде лесно. Доста съмнение има, е, че срещата в ИКАО следващата седмица ще доведе до някакъв резултат. Необходимо е на международно равнище да се вземат някакви мерки, като тези мерки трябва да са насочени към мореплаването и въздухоплаването. Аз вече споменах и КАО и Международната морска организация. Смятам, че те също трябва да дадат своя принос към целта за намаляването на температурата на Земята с 2 градуса. Разбира се, чрез различните изменения можем да променим вече заложеното в становището. Трябва обаче да включим основните теми. Упоменаваме така, например, факта, че намаляването на въглеродните емисии означава да преразгледаме равнищата на потребление. Необходимо е да осигурим и необходимата логистика, да разгледаме и въпроса за електрифицирането на транспорта. Това отново е свързано с съответните технологии. И накрая, правилното ценообразуване. Смятам, че това е един от основните международни проблеми. Международният валутен фонд миналата седмица каза, че ако погледнете субсидиите за полезни за изкопаеми горива, не само в транспортния сектор, но във всички сектори като цяло, в света годишно 5300 долара годишно се дават за изкопаеми горива. Както виждате, тук съвсем няма равно третиране – и това е един от големите проблеми, които трябва да бъдат разгледани, за да преминем към нисковъглеродна економика. Повече внимание трябва да се отдели на този момент и да се отчете спецификата на транспортния сектор. Ще доразвием този момент в становището, след като бъдат внесените изменения, а крайният срок за тях е 5 юни. Ще работя заедно с докладчиците в Сянка и с колегите и се надявам, че ще изготвим добро становище, което ще бъде разгледано и в Комисията по околна среда. Изключително важна конференция посветена на климата ще има тази година, така че транспортният сектор трябва да получи заслужаващото му внимание. Мерси, президент. Благодаря, господин председател. Ще говоря за Тереза Грифин, която за съжаление не можа да дойде, за да направи своята, своята презентация за Енергийния съюз и ще говори за Парижкия протокол. Най-напред за Тереза Грифин. Тя желая да благодари на госпожа Виркиня за работата, която извърши и за времето, което удали да консултира с докладчите в сянка. Докладът за Енергийния съюз е много важен за следващите години. Перспективата, която изготвяме, ще има силно значение за заетостта, за конкурентоспособността. И се надяваме, че комисията ИТРЕ ще вземе под внимание това становище, за да допълни доклада, който беше представен от господин Горбачик, докладчика на ИТРЕ. Тереза Грифин счита, че добавките на госпожа Грифин за необходимостта да се засили идентификацията на нашите, нашия начин на транспорт и е в е, правилната посока. Някои аспекти трябва да бъдат добавени. Е, енергийният съюз трябва да бъде с стабилно и прозрачно управление. Тази система за управление трябва също да насърчава ролята на гражданското общество, на гражданите и на местните власти. И така Тереза Грифин желая да засили социалния аспект на това становище и да добави някои елементи, за да гарантира, например, че условията за труд и спазването на социалните правила във всички сфери на транспорта се гарантират. Тя счита, че е необходимо да се насърчават обществените и частните инвестиции за инфраструктурите, които осигуряват правилен начин на транспорт. Тя е много доволна да работи с вас по това досие и се надява, че Комисията на транспорта ще представи един хубав доклад. Това беше за Енергийния съюз и сега искам да за Парижкия протокол. Съобщението, което е свързано за КОП-21 е един референтен документ, който определя приоритетите на Европейския съюз с цел преговорите по Парижкия протокол. Повече 180, 195 участници но ние трябва да бъдем много взискателни да изпратим един яс, едно ясно послание Европейския съюз да бъде в авангарда. Искам да подчертая, че целите на Европейския съюз да, да успее да включи в протокола на Париж задължителни цели за цел ограничаване на до 2 градуса затоплянето на климата и намаляване с 60% емисиите на газ парников ефект – е, Европейския съюз трябва да има амбициозни цели, което да включва намаляването на емисиите в областта на транспорта. Становището на докладчикът е в е правилната посока и предлагам да го допълним в много отношение, но както беше казано, считам, че а, все пак а, има някакъв ограничение за обем. Така, политическата цел е да се засили видимостта в е, областта на транспорта, не само основния документ, протокола Париж, Парижкия протокол, но също и в успоредните инициативи, като е, е, това, което е в рамките на КОП-21 е, целта е да се предложат конкретни нови е, решения. В тази перспектива трябва да се подчерчава, че финансирането, и инструментите, които ще бъдат използвани за финансиране на е, екологичните политики, трябва да е, насочат фондове към транспорта. А освен това, тъй като повече 70% от населението живее в градски зони и емисиите са около една четвърт от общо емисиите на транспорта в общо, трябва да се гледа на градския транспорт като приоритетна цел. И в областта на не трябва само да се ограничаваме до електрифицирането на транспорта, трябва да се мисли също и за други альтернативни примерно с е, коли, които се движат с газ или биогаз. И за да може Европейския съюз да бъде пример, е необходимо законодателни инициативи, които ще проистекат от е, пакета климата е, енергия, а също и пакета за пътища, трябва да способства за ограничаването на емисиите от тежкия транспорт за постигане и постигане на целта от 30% намаление на емисиите до 2300 година. Благодаря. Данк, Иво Белет. Благодаря ви. Иво Белет има думата. Благодаря, господин председател. Съжалявам за краткото прекъсване. Аз съм докладчик в е, е, комисията МВИ по енергийния съюз, е, но в моето изказване тук ще се огранича до Парижкия протокол. Нашата, моята група споделя една голяма част от тревогите на докладчика по тази тема, най-вече във връзка с електрификацията на транспорта. Смятаме, че е, процесът трябва да се ускори и трябва да се е, засили. Е, освен това има цели формулирани в Бялата книга, които подкрепяме изцяло. Ще бъда съвсем кратък. Много важно е това, което бе посочено от докладчика. Липса на ангажименти от страна на морския транспорт, от страна на въздухоплаването липсва напредък. Какъвто и да било напредък в, по отношение на позициите на тези организации, на ИКАО и на е, организацията, е, Международната морска организация, да. Международните аспекти на процеса са много важни и също времено е, така, раздвижването в тези две организации е много бавно. Ясни са е, позициите им, но е абсолютно необходимо да осъзнаем, че е, е необходим напредък е, и в двете организации, и ИКАО, и ММО. Докладчикът освен това се спря на много деликатния въпрос за таксите за е, сектора на въздухоплаването и цените. Е, ние говорим за е, ДДС, говорим за е, данък гориво е, и за е, така по благоприятни е, данъчни е, условия, за данъчни облегчения за някои сектори. Би трябвало да имаме предвид, че е, е крайно време да се откажем от субсидиите и от облегченията, данъчните облегчения за секторите, които очевидно не желаят да отбележат никакъв напредък, да прехвърлим, така да се каже, данъчните облегчения върху по-благоприятни видове транспорт, които се нуждаят от това насърчение. Много е, неща бих могъл да кажа по отношение на електрификацията, но е, струва ми се, че голяма част от информацията така и така се съдържа в Бялата книга. Няма да е, удължавам. Козма Золотовски има сега думата. Благодаря. Благодаря, господин председател. И в началото бих искал да благодаря на докладчика за проектостановището. По отношение на климатичните изменения, транспортът е изключително важен за това и е, ценя много възможността да изразим нашите виждания тук. Транспортът на практика е единственият сектор, в който е, емисиите на вредни газове нарастват. Е, и това е нещо, което дразни и ядосва нашите граждани. Всички видове транспорт, повече или по-малко, е, допринасят за замърсяването на околната среда, но най-вече подземните изкопаеми които са в основата на е, сухопътния транспорт. Е, да, знаем, е, че е необходимо да търсим альтернативни източници за Европа и това е, естествено е свързано с определени разходи. Всяко подобрение струва пари. Но това не означава, че ние трябва прекомерно много да натоварваме и предприятията, и гражданите. По отношение на парниковите газове, трябва да е, отчитаме множество цели Държавите членки не са единодушни по отношение на предпочитаните от тях енергийни източници. Е, използването на възобновяемите енергийни източници е, означава на практика поскъпване на електроенергията, е, а също и на транспорта, тъй като възобновяемите е, източници, альтернативните на горива са много по-скъпи. Ние не желаем да загубим способност, но е, и инфраструктурата е много важна. Инфраструктура до периферията на Европейския съюз. Ние желаем е, хубави магистрали, бързи магистрали, ЖП линии, ускоряване на процесите при превоз и транспорт на стоки. Прекрасни цели, да, добре. Но тези цели в никакъв случай не би трябвало да се превръщат в пречка за някои от ключовите ни проекти, като например коридорите тен които свързват Западна и Източна Европа, Южна и Северна Европа. И на трето място транспортните услуги е, трябва да се свържат с интелигентни решения за превоз на е, пътници и товари. Каботажа трябва да се използва по-добре е, и е, вредните емисии да се намалят. Е, пазара, каботажният пазар – ще е, донесе голяма полза, ако ние го разработим правилно. Ще подчертая ролята още веднъж на е, транспорта в е, резолюцията, която подготвяме. Благодаря. Хосе Игнацио Фария, следващият оратор. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика за това становище. Той работи в сътрудничество с всички по този въпрос и искам да уточня, че сектор на транспорта зависи от изкопаемите горива. И трябва да има една рамкова стратегия за тази енергиен съюз. Трябва да се борим срещу климатичните промени. Това е вярно. Наистина трябва енергийната политика да бъде по- благосклонна към ев... околната среда, но също така и да осигурява ефикасността на транспорта. Искам да подчертая това, което каза докладчика. Трябва да се разглеждат инвестициите в областта на новите технологии, да, технологии, по-чисти технологии. Мобилността също трябва да бъде насърчавана, електрифицирането на транспорта също трябва да се разполагаме с е, е, възобновими е, източници на енергия и да може да се складира електричеството. Това ще подобри живота на хората. Ще се ограничи шума, ще се подобри качеството на околната среда. Освен това, европейската промишленост ще се възползва от това. Може да запази един, да бъде в авангарда на един на пазар, който сега се развива. Аз поставям време върху е, значимостта на всичко това. Трябва да се позволи на новите, на предприятията, които обновяват, да, да избегнат фрагментирането, което фрагментирането, възпадането на национално равнище. И трябва да се насърчава също използването на, граждана, на граждански градския транспорт. А, също така трябва да се а, прибягва до цифрови системи, интелигентни цифрови системи, до които потребителите да имат достъп. Така ще се гарантират за гражданите много по-добри по услуги ще се позволи по-добро движение в изграда. Трябва да се насърчават също и по-ефикасни начини на транспорта от гледна точка на енергия за, за транспорта на стоки. Трябва да се предпочита ЖП транспорта. Трябва да има интермодалност. Инвестициите също трябва да се предвидят в областта на нашите пристанища и в ЖП мрежата. Що се отнася до дивертифицирането на альтернативите горива, изобщо на горивата, аз е, подкрепям е, идеята за международни е, споразумения. Така ще подобри нашата си стратегическа ситуация спрямо други региони. Трябва да се избегне на всяка цена е, използването на природен газ да бъде субсидирано. Трябва да се подкрепят е, инфраструктурите. Не съм много съгласна с. Е, някои аспекти в доклада. Искам да припомня, че от 1987 се работи за това да се намаляват емисиите на газове в отморския транспорт. Мисля, че до сега има сериозен прогрес, но, но, все пак не е достатъчен. Вече беше изказано становище по третия световен регистр на корабите, що се отнася до Маршалските острови и намаляването на, на емисиите, този въпрос не беше решен. Може също да подчертаем, че има дефи, демократичен дефицит в Световната организация. Трябва да се действа, за да се премахне това статукво, трябва да се, Световната морска организация трябва да действа и беше прията система за контрол на емисиите в морската сфера. Това беше един начален етап. След това целите за намаляването на емисиите, това е нещо много важно. Европейския съюз трябва да използва всичките възможни начини, средства за натиск в тази област. Що се отнася до инвестициите, инструментите за насърчаване на инвестициите. Европейския фонд за стратегическите инвестиции трябва да бъде използван именно за да имаме проекти, които, технологични проекти, които да са ефикасни и не трябва да бъдат използвани други е, инвестиции. В областта на ЖП трябва да се и, морските, и морската сфера трябва да се насърчават инвестициите за развитието на пристанища и интермодалността. Ние сме готови да дискутираме всички тези теми с останалите докладчици и с докладчиците в сянка. Благодаря. Благодаря, Павел Тивичка. Моля. Благодаря, господин председател. В последния момент ме помолиха да говоря от името на Гезина Майстър. Тази сутрин не очаквах да го правя, защото имах някои други ангажименти към комисията, така че ще а, ви сложа позицията на Гезина по член 8. Бихме искали в Париж да се стигне до правно обвързващо споразумение за борба с измененията в климата. Мисля, че от само себе си се разбира, че всички споделяме амбициите, е, които храним за срещата в Париж. Колкото повече партньори ни последват, толкова по-ефективно ще бъде и споразумението. Разбира се, транспортният сектор е източник на въглеродни емисии. И както всички ние знаем, част от транспортния сектор вече полага усилия. Същевременно и тук поставяме акцента върху член 8. Европейския съюз не може да продължава с едностранни задължения, докато няма международно споразумение, защото това ще струва скъпо на европейската економика. А, и няма да имаме а, сравними с другите ползи. Не трябва да се предприемат едностранни мерки. Пример за това е схемата за търговия с емисии. Газина смята, че другите транспортни сектори, като морския, също трябва да се включат. Колкото повече държави се присъединят към споразумението, толкова по-малко изтичане на въглерод ще има. Това са коментарите на Гезина, а сега относно моето мнение ще ви го представя а, малко по-нататък. Благодаря, Мария Килен. Kiitoksia puheenjohtaja, Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Благодаря и на двамата докладчици. Ще бъдат внесени някои изменения, като бих искала да ви обърна внимание на няколко от тях. Енергийния съюз, който води до енергийна сигурност. Смятам, че трябва да отделим повече внимание на енергопроизводството. Трябва да се подчертае, че новите енергийни източници могат да имат голямо значение за в бъдеще. Всичко зависи от енергийния микс, който използваме. Относно господин Екаут, смятам, че интелигентните транспортни средства и градовете са изключително важни. В Европа се нуждаем от транспортен сектор, който разумно използва наличното пространство. Нека да не забравяме този момент. Емисиите трябва да бъдат сведени до минимум. И очаквам съвсем скоро да бъде намерено решение. Благодаря ви. Не знаех, че а, вече имаме публикувано писмо, но всеки ден научаваме по нещо. Следващия оратор. Благодаря ви. Доста неща а, чухме за транспорта. Мислех си, че сме чували вече всичко, но току-що чух, че сме можели да спечелим, ако няма регулиране на транспортния пазар и ако дерегулираме каботажа. Аз сляп ли съм или какво? Някои хора работят за 205 евро на месец. И сега ние ще отидем и ще им кажем, а, няма да има вече регулиране на транспортния сектор, че то ще стане истинско бедствие. в а, Швеция дизела се внася в танкери. Докарва се с танкери в камиони, които карат по нашите магистрали. И камионите се карат от шофьори, които едва могат да намерят пари да се хранят. И сега а, ми казвате, че трябва да дерегулираме каботажа. Необходимо е хората да печелят достатъчно, за да могат да се хранят. Работил съм в сектора 30 години, така че не ми казвайте, че трябва да се дерегулира сектора. По-добре си стойте и мълчете. Благодаря ви. Всеки има правото на свободно е, изказване. Е, а сега ще чуем комисията. Господин Грос от е, Генерална дирекция енергетика. Благодаря, господин председател. Европейската комисия приветства това становище на Комисията по транспорта. Енергийният съюз е, е всеобхващащ е, е, като концепция. Комисарят Шефкович отговаря за енергийния съюз, е, но естествено и други генерални дирекции, като генерална дирекция мобилност и транспорт имат отношение към проекта. Три са действията, които предлагаме. Е, предвидени са около 60 мерки по отношение на транспорта. Комисията е, е категорична. Транспортът е свързан с енергийния съюз. Е, около 40% трябва да е намаляването на парниковите е, емисии, е, е, газови емисии, така че енергийният съюз като пакет е свързан естествено и с пакета транспорт и климат. За нас е Енергийният съюз е проект, който изисква много активен диалог, диалог най-вече с гражданите, има редица въпроси, които трябва да обсъдим с обществеността, е, в това число и Европейския парламент. Най-вече структурата на управление е, обаче е свързана с е, гражданското общество и затова ние държим много на диалога с гражданското общество. има амбициозни схеми за управление които предвиждат сътрудничество между Европейския съюз и държавите членки е, по проекта Енергиен съюз. Е, а е, в това отношение естествено не пропускаме и транспорта. Много благодарим още веднъж и приветстваме становището на вашия докладчик. Елина Бадран от Генерална дирекция Климат има думата. Благодаря, господин председател. Добър ден на уважаемите членове на Комисията по транспорт и туризъм. Моята генерална дирекция приветства вашето становище. Ние сме впечатлени от дълбочината и така, обхвата на становищата, които се обсъждат днес Естествено, климатичните аспекти са тясно свързани с проекта Енергиен съюз. Изключително важно е да се има предвид важната роля на транспорта в рамките на проекта Енергиен съюз държим на приноса на всяка държава член, която е свързана естествено и с развитието на економиката, на всички сектори в економиката. Ние смятаме, че основните економически отрасли биха могли да допринесат много за създаването на един уравновесен енергиен съюз. Много важно е това, което вие споменахте, а именно предложенията, които ще бъдат представени от докладчика и във връзка с малките и средните предприятия, а и най-вече по отношение на ИКАО и на Международната морска организация. Ние знаем как се развиват нещата, имаме известен опит в това отношение, но става дума за международни организации, които представляват много партньори в света, така че ще трябват международни усилия, за да постигнем напредък в тези организации. Нашата визия за Париж Париж предлага е, важни възможности за постигане на по-добри резултати. Необходимо е да е, постигнем ангажименти в глобален мащаб. Затова е, по отношение на международните ни партньори трябва да премисли много добре целите. До 2050 година ние очакваме 60% намаляване е, нещо, което съответства и на е, доклада на IPPC, е, което пък от друга страна е в съответствие с целта за 2 градуса. Благодаря на парламента за активното участие в подготовката ни за Париж. С това приключвам, господин председател. Благодаря ви, а сега да чуем двамата докладчици. Първо, госпожа е, Херкунен. Хена Биркунин, извинете. Да, благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички колеги за коментарите, за предложенията. Очаквам вашите изменения през следващата седмица и ще се срещнем отново с докладчиците в Сянка, така че аз съм уверена, че ще е, подготвим едно добро становище на Комисията по транспорт и туризъм с помощта на всички вас. А сега е, Бас Айхорт. Да, благодаря господин председател. Аз също благодаря на колегите за техните изказвания, най-вече на докладчиците в Сянка. Смятам, че ще постигнем добър компромис. Кристина направи едно важно предложение, ще го съобразя в доклада. Благодаря и на Иво за идеите във връзка с данъците и таксите, особено по отношение на въздухоплаването. Ще помисля как точно да го включим в становището. Козма Золотовски, да, инфраструктурата е, бе подчертана в това изказване. Мисля, че можем да направим нещо по този въпрос. А що се отнася до различията между отделните държави? Е, е да, това е естествено е, много съществен е, момент. Е, хубаво би било естествено всеки да поеме своята част от отговорността. Ще бъде интересно да чуем и изказванията на нашите международни партньори в Париж. Но при всички положения аз очаквам най-вече от едно уравновесено решение по отношение на транспорта в Европейския съюз и е, за съжаление източно е, източноевропейските е, държави членки всъщност в момента не отбелязват напредък по отношение на възобновяемите източници и горива. Те би трябвало да обърнат внимание на това, че вредните емисии при тях нарастват, вместо да намаляват. Имаме обаче една добра система за работа и аз съм сигурен, че ще постигнем напредък и в това отношение. По отношение на това, което Гезине е, мисли и бе съобщено тук, да, естествено, че изтичането на въглерод е е, също много важен момент. Никой всъщност не го спомена, но е, необходими са и двустранни е, действия и затова ще се радвам да поговорим директно с Гезине когато една държава е достатъчно мъдра и изпълнена с воля да постигне по-бърз напредък, това естествено е много препоръчително, тъй като това е действие, което ще бъде много разумно и ще се изплати двукратно и трикратно в економическия план. Финландия е, мисли за альтернативи. Това е нещо, което трябва да поощрим. Е, да, е, стана дума за каботажа. Нека да бъда честен. Е, не мисля, че този дебат е, се отнася до моята тема. Каботажа е важен, естествено, но ми се струва, че в контекста на Париж няма да се разглежда. Всичко това, което бе казано за международните организации, които трябва да направят допълнителни съществени стъпки, отговаря и на моите виждания. Но дали в Париж ще имаме възможност по някакъв начин да упражним съответното влияние? Да, има сектори, в които е, могат да се определят е, самостоятелно целите. Не всички сектори имат е, е, тази възможност. Нека да погледнем за е, честното, за справедливото разпределяне. Как точно можем да. Е, разпределим нещата между въздухоплаването и е, морското дело и корабоплаването. Да, добре, в Париж може би ще вземем решение, за да м, упражним натиск е, върху тези две организации, КАО и ММО, за да е, ускорят действията си в желаната посока бихме могли да бъдем малко по-амбициозни е, и в подготовката за Париж и в Париж. Гледам към комисията, казвайки това. Е, можем да използваме различни пътища, за да упражним влияние. И така, това е всичко, което исках да кажа. Благодаря, благодаря за е, презентациите, благодаря за дискусията. Петък 5 юни, 12 часа е крайният срок за внасяне на изменения. И сега преминаваме към следващата тема Европейските координатори за коридорите. Петър Балаш, както ви казах, няма да бъде тук, но сега ще дадем е, думата на Карло Секси, който, всеки, е, който е европейски координатор за Атлантическия коридор и след това на Матио Гръш, европейски координатор за коридор Изток-Източно Средиземноморие. Кани и двамата тук е, в президиума. Möchten Sie sagen, wenn Sie kommen, dass Martin Fuchs, der neue Mitarbeiter vom Sekretariat ist, vom Umweltausschuss kommt, dann haben Sie gleich ja. Natürlich. Ja, ja, aber <laughs>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 Нека да ви представя Мартин Фукс, който е нов сътрудник в нашия секретариат. До сега е работил в Комисията за околна среда. Със сигурност може да ви бъде много полезен при подготовката на становищата за Париж, а и по други теми. Сърдечно добре дошъл на Мартин. Сигурен съм, че ще работим добре. А сега Карло Сечи. Благодаря ви господин председател, уважаеми дами и господа. За мен неудоволствие да съм тук днес. За да направим обмен на мнения относно Атлантическия коридор, за който аз съм европейски координатор. С нетърпение и удоволствие ще чуя вашите препоръки, коментари и критики Разполагате с този документ, който бе принтиран за вас и с който може да разполагате. Този документ заедно с различните компоненти на управлението на коридора ще бъде нашата основа. Съвсем накратко ще ви кажа какво може да намерите в този документ. Ще видите няколко слайда. Основните характеристики на Атлантическия коридор. И прекъсва. So the key features of the... Основните характеристики на този коридор може да видите на този слайд. Има силен морски компонент, както виждате на картината и както се подразбира от името. Тук се включват 13 допълнителни пристанища, както вътрешни водни пътища, така и външни. Има различни пристанища, които са включени в мрежата. Гледна точка на железопътната пътния а, транспорт. Имаме а, железопътния коридор номер 4. Съвсем наскоро, ако не се лъжа вчера, Германия подписа споразумение, с което стана член на четвъртия железопътен коридор – Работим в тясно сътрудничество, включително и по четвъртия железопътен коридор, включително и с Португалия и Испания. Има един между, коридор между Испания и Португалия, един между Франция и Германия. Има някои специфични а, проблеми, което ни напомня проблемите в Балтийския регион. Атлантическия коридор свързва Атлантическия океан, както и многото държави и пристанища там, с центъра на Европа. Ролята на този коридор ще стане още по-голяма, когато се отвои неговия капацитет. Както виждате на картата на този сайт, то не се вижда много ясно, но вие ще се сетите какво има тук. Коридора всъщност е в жълто. Жълтата линия която е от Южна Португалия и Южна Испания и стига до Майнхайм в Страсбург. Тъмно синьото е трансграничната секция, където строителните работи продължават. Това стига до точка между Франция и Германия. Има още една трансгранична точка между Испания и Франция. И в Португалия в момента се правят проучвания, за да може скоро да започнат и там строителни работи. Това ще е южната връзка, ще имаме и северна връзка която действа, но трябва да бъде подобрена и затова в момента се правят проучвания. В дясно на слайда, звездичките, които виждате, всъщност са заявките, които сме получили. Това са добри проекти, които са били представени в рамките на предишната процедура или пък които са представени пред Европейската инвестиционна банка. Виждате, че повечето важни пристанища са включени тук на тази карта, но са подадени и други добри проекти. Преминаваме към следващия слайд, а именно съответствието с спецификациите на транс трансевропейската транспортна мрежа. Виждате тук една картинка в дясно. Това е електрифицирането на железопътната мрежа, което е добре разпространено, около 90%, въпреки че имаме различни 4 двигателни системи в Европа. т.е. има какво да се направи, за да има един стандарт. Има одобрен план между Португалия и Испания, за да се намери добро решение на програмата. Мисля, че нашата комисия посети е, страната на баските. Така че видяхме какви са проблемите и можахме да получим представа за отбелязания напредък. Има висока степен на ангажираност да се въведе програмата. Още нещо, което е важно, което обсъждахме втечнения газ, който е изключително важна тема, предизвиква голям интерес. И този интерес трябва да бъде удовлетворен. Има проект за съзване на Северна Америка с Северно море. Това обаче изисква инвестиции в основните пристанища инвестиции в кораби, двигатели, но може да се постигнат добри резултати за околната среда и за оглед на намаляването на въглеродните емисии. Това са проекти, които се подават в рамките на този коридор. Има някои проблеми във връзка с сухопътния транспорт и не е ясно дали потребителите ще използват инфраструктурата. Накратко целите и приоритетите на Атлантическия коридор. Виждате тук целите. Добре ги познавате. Да се насърчи мултимодалния транспорт. По-добро използване на железопътната инфраструктура. Най-вече е, за товари. Оперативна съвместимост, национални мрежи, по-добро разпространение на ERTMS и така нататък. Каква е спецификата на този коридор? Спецификата е външното му измерение и отвореност към Атлантическия океан. По този начин се насърчава океанския транспорт, като желаем да използваме по-чисти горива. Какви са приоритетите ни? Приоритетите ни? Да се развият нови модели за логическите платформи, сътрудничество с координатора на ERTMS, както и с координаторите по другите коридори. Съвместен план който да преработи сега действащия. Трябва да се подобрят и услугите, да се ускори използването на втечнения природен газ и да се развият пристанищата по коридора. Доста бе постигнато в Португалия, но Имаме още работа. И накрая трябва да се увеличи визимо, видимостта на този коридор, за да може да се използва изцяло неговия потенциал. Това е от мен, дами и господа. Виждате какво е включено в работния план. Аз съм на ваше разположение за евентуални предложения. Благодаря ви. До този момент са поступили две желания за изказвания. Е, Вим Фан Декамп ще бъде третият. И така, имате думата. Господин председател, трябва да ви кажа, че колкото повече се развива този въпрос за коридорите, толкова по-интересно ми става. Това са това е може би един от върховете на европейската политика в областта на транспорта и считам, може и моята група счита на ЕНП, че трябва да продължим тази политика много усилено. Виждам, че Страсбург е част от коридора. Това е много хубаво. високоскоростният влак, влак от Страсбург до Париж. Има някои малки проблеми в Савен. Може би това да го кажа на професор Секи. Аз съм лично заинтересован <laughs> високоскоростния влак да, да върви, да не закъснява. Вие без съмнение сте много е, информиран, но трябва все пак е, да има малко повече информация дали графика се спазва, дали са получени съответните разрешителни. Това са, може би, елементарни въпроси, но все пак, кога смятате, че ще бъде приключено с това? Европа няма вече време, трябва да вървим напред. И аз мисля, че парламентът може да критикува комисията, но все пак трябва да ми дадете необходимите средства, за да го правя, Обяснихте, господин председател, че е трудно да се транспортира енергия от Марокко до Испания и от Испания до Франция поради планините. Трудно се осигурява транспорта на енергия. Предвижда ли се също да се осигури връзка, като добавят се много неща, дали този енергиен съюз знае, че всички генерални дирекции на комисията доста така са изнервени в това отношение, но те трябва да сътрудничат. И как стои въпрос? Благодаря. Eh, Благодаря за господин Сики за обясненията, които току-що представи, но всеки един от елементите, които изредихте, го възприемаме. В смисъл, че по-голямата част от депутатите в този парламент споделят това чувство. Но това, което ми интересува е какво следва в тази колонка, която представихте, проектите за различните държави, за този коридор, Атлантическия коридор. Казахте, че това са добри проекти. Дали те разглеждат двата основни въпроса, които вие изложихте? Говорихте за трансграничните зони. трансграничните зони в региона, в който живея, в страната на Баските, района на Баските, ние сме жертви на задръствания, има, минават хиляди камиони и е много труден транспорт и за момента не е намерено решение. Все пак не трябва да си затваряме очите. Имаме проблем с Франция, която не разбира, че тази част от трансграничната зона е приоритетен участък и трябва да се действа действително в тази област. Каква е оценката, която правите на тези проекти според вас? Трите държави, които са засегнати, заинтересовани от този, тази атлантическа област, Португалия, Франция, Испания – трябва да ви кажа, че е, бяха направени усилия, това е вярно. Испанското правителство съобщи, що се отнася до участъка, който минава през страната на баските, ни каза, че ще има известен брой закъснения, за да може ЖП линията да бъде свързана с градовете, говори се за Бялата книга и разбрахме, че е необходимо да се координират нещата, да се действа по ефикасен начин, но трябва наистина да се развиват проектите на държавите членки. И бих искал да чуя какво е вашето усещане, каква е вашата позиция, докъде са стигнали проектите, представени от държавите членки. Освен това, ако може да ни кажете дали някои проекти могат да бъдат внесени, за да може наистина да приключим с изграждането на този Атлантически коридор. Благодаря за Франция, Карима Дени. Благодаря, господин председател. И господинът отговаря за Атлантическия коридор. Най-напред искам да ви пожелая успех кораж, защото за мен ЖП е, линията е приоритет, най-малкото в областта на околната среда, но за съжаление аз е, само зная какво съобщи на, на 30 април френското правителство, което каза, че ние се отказваме от е, тази ЖП магистрала, един участък е, от Атлантическия коридор, което трябваше да бъде осъществено през 2016 година. Ставаше дума за 85 000 е, камиони годишно. този проект виждаме, че има някои е, специфични линии. Целта е всъщност да се изтеглят е, от тези големи камиони от пътищата, от между Испания и Северна Европа, така че това е много полезно за екологията, за околната среда, но Франция се отказва от това. И сега моят въпрос е съвсем простичък. Как ще останат свързани мрежи, докато основният основния участък няма да съществува, след като нямаме съгласие на Франция. И второ, вие преговаряте ли с ханското правителство? Защото те считат, че не могат да го направят поради бюджетни причини. Това е вторият въпрос. А третият ми въпрос е докъде стигнахте, до момента докъде е стигнато, с вашия коридор. Благодаря. Danke sehr. Jetzt Garnes Pascal. Благодаря ви, Луиста Гарнес Паскал. Благодаря, господин председател. Извинете, че пристигнах така късно. Смятах, че господин Сики ще се изкаже по-късно. Нашия координатор вече се изказа, но все пак трябва да ви кажа, че този коридор касае много Испания и ме интересува изключително много. Координаторът е много компетентен, познава добре проблемите и ще се огранича само до основното без заобиколки, ще задам въпросите. Какви са решенията, които вие виждате на проблема, който изглежда нерешим, но все пак вие знаете, Франция даде приоритет на Бордото Луза като участък и остави за по-късно участъка Бордо-Испанска граница. Независимо от това, коридорът трябва да минава и през този участък. Така че си задаваме въпроса. Забавят се строителните работи на границата и какви са основните проблеми, които вие виждате и какво е предвидено в работната програма за намиране на някакво решение. След това е, оперативната съвместимост Става дума за участъка с високоскоростния влак. Има два критерия на комисията, плюс позицията, която за Испания. Необходимо е да се направят нещата по-гъвкави. Все пак става дума за регионалните. Така, как е, могат, да, могат да съществуват няколко решения по отношение на характеристиките, техническите характеристики на различните а, участъци. Има още един въпрос, който изглежда и неизбежен. По отношение на Еди, да, какво сте предвидили и какви са сроковете, в които може да видим някакви конкретни решения? Освен това, Реро Саламанка, електрифицирането, има сериозни проблеми, те са специфични. Как е, координаторът реагира пред факта, че системите за електрификация са различни? Трябва ли да се, да се хармонизират нещата? Зная, че вие познавате идеално проблемите, затова направо задавам въпросите. Благодаря за вашето разбиране и също така и благодаря, че изслушахте нашите изказвания. Благодаря. Благодаря ви, Павел Талицка. Здравейте, добре дошли в комисията. Да, трябва да кажа, че по отношение на транспорта концепцията ТЕНТИ е най-важният е, най-важната тема и най-важния принос е, в е, политиката за транспорта през следващите години. Това е нещо, което ще бъде от полза за гражданите и ние работим по един превъзходен начин, защото екипът от координатори е отличен. Имам два въпроса, свързани с коридора, за който отговаряте. Е, аз не познавам е, е, в подробности този коридор, но ще задам по-общи въпроси. Какви са възможностите по отношение на капацитета, с който разполагаме? Е, и е, как точно ще си разпределим отговорността. Е, тази сутрин приключи трилога по Европейския фонд за стратегически инвестиции и ние не сме особено доволни. Как според вас ще се осъществят всъщност коридорите? Имате ли известни тревоги? Имате ли съмнения? Смятате ли, че така, ако има неблагоприятен ефект, той ще бъде по-скоро маргинален, ако се отделят средства от е, е, бюджета и от е, други източници за финансиране на коридорите. Какви, освен това, са нуждите от финансиране през следващите години в конкретния случай. Бихте ли могли да кажете какъв ще бъде е, резултата? Е, дали ще можете да е, вземете правилното решение и да подсигурите необходимия резултат с финансови средства? Да, добре. В някои случаи, като премислям отново нещата. Е, сме получавали неблагоприятни е, резултати и просто защото някои от институциите не са премислили достатъчно задълбочено всичко това, което би могло да се отрази неблагоприятно на един важен проект за Европа. Така че, е, какво предвиждате вие в това отношение, как ние бихме могли да ви помогнем като комисия? Да, и ние бяхме в е, страната на баските. Е, наскоро знаем, че там има действително така, е, европейски е, магистрали, с, е, а и ЖП линии с съответните междурелсови разстояния. Не става дума само за високоскоростни трасета в страната на баските, става дума и за това, че въпросните ЖП отсечки ще позволяват не само висока скорост, но и превоз на е, товари. Защото във Франция видяхме, че е, високоскоростните отсечки всъщност са подходящи единствено за е, превоз на пътници. В това отношение в Испания е подходено много по-разумно. Предвидено е, съответното трасе и за пътници, и за товари. Бордо е, близо до испанската граница и ние знаем, че е, средствата, които ще бъдат необходими, са големи. Знаем, че е, е, отсечката е, Милано-Торино е, струваше 12 милиарда и, и продължи твърде дълго строежа на отсечката. Също времено отсечката до Бордо и след това до страната на баските, до Мадрид, колко ще продължи и колко ще струва в крайна сметка. Въпросът е да се знае е, от самото начало какви са необходимите средства и те да се подсигурят. Да, добре. И още нещо. Е, от Средиземно море, казвате, е, е, се е, получава енергия. Не, не, това бе е, е, идея, която чух от вас, е, в крайна сметка, да. Е, аз чух за тази идея и е, ми се стори, че казваш, че това е глупост или безмислено начинание. Да, добре, няма значение от къде точно ще се произвежда енергията. Има милиони квадратни метра и километра, които могат да се използват и в Испания, и в Италия. Да, чудесни са условията там трябва да създадем естествено и съответната мрежа и за пренос на енергия, така че идеята според мен е добра. И така, вие имате сега думата, господин Сечи, за отговор. Благодаря ви за всички коментари, въпроси и за вашите изказвания. Имаше някои много конкретни коментара, имаше няколко по-общи. Аз ще започна с последните направени коментари. Каква е целта на този документ? Плана за действие беше предвиден в регламента за трансевропейските транспортни мрежи, който излезе миналата година. Преминахме през допитване до всички заинтересовани страни, правителствата и така нататък. То е резултат от внимателно проучване, което все още продължава и а, резултат от а, събранията на всички заинтересовани страни за коридорите, включително за координаторите. Това е първата стъпка, но не и последната. Никога няма да има окончателен работен план. Той винаги ще бъде актуализиран – този ще бъде актуализиран след една година, след това и след още две. Форума ще заседава отново след дните на трансевропейските транспортни мрежи в Рига. Тогава ще помислим как бихме могли да подобрим това, което вече постигнахме. Това изисква приноса на всички заинтересовани страни, за да дадем възможно най-качествен продукт. По мое мнение, в този документ е заложено това, което трябва да се направи, за да имаме добре действащ мултимодален коридор, който свързва четири държави и който допринася за по-единен вътрешен пазар. Тук не става въпрос за някакви влияния. Разбира се, много усилия трябва да се положат. Нещата вървят по-бавно, отколкото се очакваше, но трябва да продължим по този път. Основният проблем, разбира се, са ресурсите, защото, както може би всички знаете, Имаше прекомерно много желания в рамките на механизма за свързване на Европа. Не координаторите бяха отговорните лица тогава, но имаше значителен брой добре разписани проекти, които ни показаха от какво се нуждае Европа спешно. Както госпожа Юсо казваше, ако няма проекти, няма да има ресурси. Напротив, възможно е да се удовлетворят само една трета от желанията. Смятам, че споразумението тази сутрин не е добро, защото все пак то е споразумение. Всички страни са удовлетворени от компромиса. Сега ще трябва да го прочетем внимателно за да видим дали удовлетворява и вас. Запазват се обаче някои ресурси, което е изключително важно. Тези ресурси ще бъдат използвани в рамките на следващата тръжна процедура. Смятам, че е важно също така че в рамките на плана на Юнкер, много от проектите, които бяха представени в рамките на механизма за свързване на Европа, са също добри проекти и които се вписват и в подхода и плана на Юнкер, което означава, че може би ще трябва да се мобилизират допълнителни средства – след като бъдат решени практическите проблеми. В нашата генерална дирекция работим по това и предвиждаме допълнителен обмен на мнения. Както каза господин Кристофър и господин Бодерик, добре е да водим диалог по темата и ще продължим да го правим. Та въпросът е как да мобилизираме повече средства. за да допринесем за растеж и заетост в Европа. И как да се възползваме от тях по най-добрия начин. Та когато приключим работата си, ще се радвам да се видим отново. Сега съвсем накратко. По точките, по които вие ни обърнахте внимание. Uh, uh, Правителствата на държавите, които са включени в коридора, забавят дейността, но не я спират, което е положително. Португалия беше липсващото парче от пъзела. Сега вече имаме целият пъзел, започваме проучванията и в най-скоро бъдеще ще има доста така удовлетворителна връзка с Испания. Испания, която от своя страна инвестира много. Така че аз съм дълбоко уверен, че връзката и с Саламанка и другите проекти ще бъдат успешни. Бях разочарован, когато се отложи железопътната магистрала, защото по мое мнение това беше отлична идея. Надявам се, че това решение, което се дължи на липсата на финансови ресурси, ще бъде преразгледано в близко бъдеще. Много съм чувствителен към проблемите на околната среда. По мое мнение, всъщност иначе ще има противоречие. Искаме да се засили мореплаването от една страна, от друга страна пък на сушата – се стига до задръствания. Просто трябва да вземем и двете страни на монетата. Идеята е да се подобри железопътния товарен транспорт. И когато разполагаме с необходимата инфраструктура, ще насочим и стимулите към операторите. Сега се случва точно обратното. Та тогава ще решим и проблемите. И няма да се изисква намаляване на търговския поток, напротив. Ще увеличим търговския поток, като същевременно ще опазваме и околната среда, но за това са нужни инвестиции и висока степен на ангажираност. В заключение, господин председател, аз съм изключително прям с вас. Царува убеждението, че трябва да постъпим по този начин, но има доста възражения заради недостига на финансови ресурси. Казват ни 1 милион тук, 1 милион там, няма откъде да дойдат. Както обаче бе доказано от многобройните проучвания, когато използваме ресурсите и ги инвестираме в добра инфраструктура, разходваме средствата не само добре, но и повлияваме положително на брутния вътрешен продукт за кратък много бързо. Благодаря ви за вниманието. И благодаря на всички за направените коментари. Thank you very much as well, Карло Сечи. Благодаря на Карло Сечи от името на всички. so I leave the floor to my colleague. Thank you very much. ich begrüße jetzt ganz herzlich Mathieu Grosch. А сега много сърдечно поздравявам Матио Грош. Той ни е стар познат, защото до преди една година бе член на Европейския парламент и на нашата комисия, а сега е координатор за коридора изток-източно Средиземноморие. Сега, господин координатор, още веднъж е, добре дошли. Имате 10 минути. Благодаря, господин председател. Днес е, е, Става дума най-вече за това да отговаря на въпросите, които колегите смятат да зададат. Но нека да ви информирам меничко за предварително за това как точно изглежда този коридор. Девет държави членки са засегнати е, пет летища, 10 е, вътрешни пристанища. Е, да, за някои е много важно това. 12 морски пристанища. И първото, което направихме, бе да сравним насоките с случващото се по този коридор. Сега ще видите на следващия слайд какви са предизвикателствата за коридора, как точно изглежда електрификацията. Е, тежестта е, за, е, която се отделя за сухопътния и съответно за другите видове транспорт. Не ще ви предоставим естествено и е, тази информация, но е, тя е важна от гледна точка на следващите години, къде точно трябва да поставим акцентите. И след това направихме едно съвсем простичко упражнение. А, какво става, ако взема влака някъде в, на север и искам да стигна до Атина? Имаме а, 14 различни системи, а, имаме а, много различни а, и електрически системи, а също времено и системи, които са на дизел. Също времено в България има места, където можете да минете само ако имате максимална тежест от 30 тона на средната скорост е 80 км в час. При задръстване, естествено, скоростта е съвсем различна и освен това височината на автомобила трябва да бъде 4,5 максимално метри. И така тази оперативна съвместимост е изключително важна, когато става дума за трансграничен транспорт. Освен това, поръчахме да се изработят различни е, карти, за да видим по различни критерии как ще изглежда коридора. Ето тук вече тежестта на ОС. Ето, е, е, виждате в зелено и червено са очертани сферите особено там, където е, има слабости в червено. Е, където е зелено, всичко е наред. В Германия виждате как изглеждат нещата и след това на юг вече Братислава, Будапешта, проблемите се засилват, отчасти се, се решават след това надолу към Гърция. Вътрешното корабоплаване е много деликатна тема. Виждате на слайда дълбочината, която ви е необходима, за да гарантирате през цялото време плавателен режим, имам предвид през всички сезони цялата година. Изключително важно е при този коридор да поставим акцента върху трансграничния характер и трансграничните проекти. Именно за това са много важни. Нашата работа се изразява най-вече в това да събираме партньорите е, на една маса, особено там, където е, до този момент не са проведени достатъчно разговори, да кажем, между Германия, е, Дрезден и Прага, Чехия, Унгария, България, Румъния, Гърция – това са важните моменти. Е, Хамбург, е, Бремен, Хафен, е, това е пристанището на Бремен. И двете пристанища всъщност са изключително важни за Европа, особено по отношение на контейнерните превози. И затова е много важно да се разработи една мултимодална система, за да разтоварим малко и двете пристанища. Те са претоварени в момента. Естествено, е, интермодалността, за която говорих, е, връзката, оперативната съвместимост между отделните видове транспорт, отделните носители – инвестиционните обеми 77 е, милиарда по груби оценки, 25 е, милиарда е, за финансиране на проектите, като 15 милиарда все още не са отпуснати. Вие знаете, че всичко това, което е, вече е прието и в насоките, и по отношение на ТНТ, е, се отнася за следващите периоди. Трябва да бъдем последователни, за да можем да довършим е, тези мащабни проекти. В това отношение разчитаме много на комисията, която ще гарантира изпълнението и приключването на тези проекти, които ще бъдат от полза за всички нас. Ние имаме страшно много проекти. Имаме вече готови концепции за проекти, които в момента вече е, можем е, да започнем е, да изпълняваме. Средствата по ЦЕФ всъщност бихме могли да използваме дори само за един коридор, господин председател. С повечето набрай малки проекти се опитваме всъщност да оптимизираме нещата. Аз знае, че всъщност основният въпрос ще бъде свързан с финансите. Очакваме следващия механизъм за свързване на Европа, който да отпусне 2-3 пъти повече повече пари, отколкото в момента. И така, няма да прочитам абсолютно всичко, което е, сме предвидили във връзка с е, коридора, за който отговарям. Това са приоритетите, изброили сме ги, ще ги прочетете. Естествено, трансграничния е, характер, вътрешното корабоплаване, което така и така представлява голям проблем, а също и възможността за е, така, облегчаване на работата на големите пристанища, като прехвърлим част към е, ЖП транспорта. Бях и в е, Дрезден, и в Хамбург, и в Бременхафен, навсякъде по тези пристанища всъщност нещата не върват добре, тъй като пристанищната дейност е прекалено много, а също времено по магистралите, по суша трябва да се предвижат огромни е, обеми е, товари е, и аз мятам, че ЖП транспортът е всъщност от една част само частично отговора, всъщност трябва да използваме вътрешното корабоплаване. Елба би могла да свърже Хамбург, Бремен и Дрестен. Ето това е решението. Чакаме да се вземе решение и на национално равнище, защото до голяма степен а, е, нещата зависят и от готовността на съответната държава членка. На Елба съществуват е, възможности за транспорт, който няма да намерите нито по е, магистралите в рамките на сухопътния транспорт, нито в ЖП транспорта. И е, това е именно връзката с Чешката е, е, република. Ето там, е, да кажем, са създадени малко повече възможности за е, транспорт, за вътрешно корабоплаване по Елба. И в момента е, по наши е, калкулации си струва е, инвестицията. Ще се създадат много работни места. Ние залагаме най-вече на интермондалността. Още две-три думи за Елба. Имаме контакти вече установени с Прага, с Дресн, е, и направихме предложенията не само да се срещат политици, не само представители на бизнеса, а да се срещнат и неправителствените организации и да се създаде една а, обща организация, а, която а, ще мисли за интересите именно на тази, този граничен район. Така че, както ви казах, не бива да мислим единствено за альтернативния ЖП транспорт или за автомобилния транспорт. Не, трябва да, мис... да включваме всеки път и а, вътрешното корабоплаване, тъй като понякога ЖП транспорта също а, няма свободен капацитет, пътищата ни така и така са пълни с автомобили, задръстванията са огромни. Трябва да на всяка цена да помислим за вътрешното корабоплаване. Възнамеряваме да направим е, е, и още нещо, да организираме един форум е, в Рига. Така че за всеки коридор да организираме срещи и на регионалните партньори, не само на министрите, да кажем представители и на ЖП транспорта, и на вътрешното корабоплаване, и да се говори и за финанси, естествено, но и за всичко останало. И още няколко думи. Зная, между другото, че през тази наш много от колегите не са имали възможност да поспят, така че няма да ви натоварвам много, но по линия на Кохезионния фонд ще трябва да се предоставят средства и а, те вече са готови за Германия, както и за други държави и а, ще а, можем да организираме съответните търгове. За а, а, Польша поне а, до 2017 година вече и за Германия са определени а, средствата, така че а, няма да има големи проблеми. А, а, с разпределенето на средствата от от всичките 11 милиарда, 7 вече са, така да се каже, на лице. Около 300 милиона ще се отпуснат на първо време по първия търг. И е, е, така, до окончателното приключване на коридора очакваме да получим сумата от 17 милиарда. Благодаря. Вим van de Kamp. Opnieuw en voor de laatste keer vandaag uh, hartelijk... И аз uh, ви благодаря още веднъж. Uh, искам да припомня моята забележка за uh, върха на работата. Това дава енергия, ентусиазъм. Всичко, което е възможно в Европа е нещо чудесно. Не, не трябва да говорим само за проблемите, но uh, така се чувствам а, с, изпълнен с енергия. професор всеки познава много добре а, проблемите. Може и да е по-умен. Казвам го. Трябва да се работи в Европа. Трябва да се върви напред. И сега по-конкретно, що се отнася до разрешителните, вие казвате, че имаме средства, имаме пари и принципа use it or lose it, дали разрешителните ще бъдат готови на време, защото в Европа винаги има проблеми, когато разрешителните закъсняват. И другия въпрос за механизма за стратегическите инвестиции, ако всичко е добре, ще използваме парите от тези фондове за летищата, за ЖП-то и за морския транспорт е малко по-сложно. Но може ли да отидете в е, Европейската банка с е, тези проекти или това минава през комисията? Как, какви са отношенията? Какъв е пътя? Дали може да създадете този вид е, система, за да намерите парите? Сега, по отношение на Китай очакват се инвестиции за линията Букурещ, Будапешта. Това са инвестиции от Китай. Каква е връзката между този коридор и Китай? Китайски инвестиции Знаят, че тук нещата стават малко сложни, но като погледнете този коридор, това е една малка част, един малък път, за да се стигне чак до Истанбул всъщност. И какво мислите по въпроса? Бяхме и в Истанбул и там също стават много интересни неща. И една последна забележка относно професор Сики всички тези инвестиции създават заетост, е, създават економически растеж. Все пак може да си приказваме колкото искаме за устойчиво, за колела, за пешеходни, но е, трябва да се работи. Ich gehe darauf ein später. Благодаря. Ще се спра малко по-късно на този въпрос. А сега е, е, госпожа Айала Сандър. <laughs> bueno, bueno, yo agradecer eh, mucho a... Благодаря. Искам да благодаря на Матио Брош, нашия приятел, за този ентусиазъм, който е, изрази всичко, което уточни за този коридор, което е много сложен въпрос, има изключително много затруднения, защото той е, е много важен за Европа и трябва да се действа на всички територии по този коридор, не само в някои страни. Аз съм, мога да изкажа с удовлетворение, но в, известен, в известни рамки. Мисля, че има възможно, възможности, които са доста реалистични. Може би трябваше да задам въпрос на господин Сики. Мога да говоря с него и на четири очи, но какви са възможностите, които вие виждате, възможностите да се използват този нов инструмент, механизма за стратегическите инвестиции, за да не се минава трябва да може да се докаже, че да се докаже това, от което имаме нужда за тези големи проекти. Една голяма част от тези проекти, за тях може да се действа с, чрез механизма за стратегически инвестиции. И имаме нужда от тази информация Заинтересовани сме от транспорта и знаем, че този механизъм може да се използва транспорта. До този момент просто не е направено. Но мисля, че това, което трябва да се направи сега е да се работи, трябва да се разглеждат подвижните енергийните въпроси и така нататък. И все пак е добре да ни се каже как може да се действа. Иначе ние ще осигурим нашата подкрепа, но трябва наистина да се работи е, е, сериозно, да се инвестираме е, наистина. имаме цял портфейл проекти за транспорта, които трябва да, по които трябва да се работи, но всичко зависи от това, което вие ще направите. Павел Теличка има думата. Uh, да, малко чешка дипломация. Смятам, че вие ни показахте, че ще бъдете отличен европейски координатор за в бъдеще. Аз имам малко по-специално специална връзка с този коридор – Бих искал да говоря за възможностите за навигация в Елба. В миналото ние никога не сме имали ясни приоритети в това отношение, не е имало политическа воля, никакви насоки, лявата ръка не знаеше какво прави дясната. Но всичко това се промени. През февруари Министъра на транспорта и министъра на околната среда се допитаха до мен и освен на немско-чешкото измерение, което вие упоменахте и по което трябва да работим, смятам, че има още едно. Аз не знам подробности, може би колегите ви знаят, но има график във връзка с някои цели в областта на околната среда – цели за Мюних. За Мюхен. Мисля, че Генерална дирекция околна среда трябва по-добре да познава нуждите на хората. Най-вероятно, най-добрият подход би бил и доколкото разбирам, вие вече сте бил в Прага и бих искал да ви помоля следващия път да се срещнете и с министъра на транспорта, и с министъра на околната среда, и с неправителствени организации. Защото има много натоварен график и смятам, че а, колегите високо ще оценят а, информацията, която може да им представите. Просто по ясен начин да им изложите това, което казахте тук. Това интересува всички заинтересовани страни и неправителствените организации. И двамата министри заемат постовете си отскоро и искат да привлекат неправителствените организации. Не знам, че може би сега не е правилният момент, защото времето тече и трябва скоро да се вземе решение. Аз също съм се записал като последен в списъка на изказващите се. Е, е, стана дума за трансграничния характер. Ти каза, че това ще бъде най-важният приоритет и естествено малките проекти. Това е, е абсолютен поврат е, и е, в мисленето, и в действията. Да, и освен това, вътрешното корабоплаване е много важно, каза ти. около 50% от товарите, в Хам, които пристигат в Хамбург, се претоварват в във влакове и ЖП транспортът е всъщност е, така да се каже, е, альтернативния транспорт за сега, е, другото е по шосе. Но Корабоплаването, както казваш, ти е изключително важна. дори не бих казала альтернатива. Още повече, че от 20% дълът спадна през последните години на 8% за цяла Европа. А, а корабоплаването предлага много-много предимства. Преди близо 30 години е, плувах по Дунава, е, плавах е, отгоре от Шварцвалт, от изворите до Дунав. И непрекъснато трябваше да се взимат някакви мерки, за да не се обърне кораба. А, а, тогава почти не виждах е, така, друго, освен кораби. Е, а сега, е, ако тръгнете и пътувате по Дунава, ще видите в е, най-добрия случай за цялата отсечка не повече от 3-4 кораба. И всъщност няма никакви причини за това. времено в Берлин се мисли за изграждане на шлюзи в Берлин, например. Макар, че шлюзите не са необходими на никого, защото по Шпрее няма чак толкова превоз на товари. На времето в Германия, когато се създаваше канала Рейн-Майн-Дунав, е, министъра на транспорта на Германия е, каза, че това било най-голямото безмислие и най-голямата глупост. Е, абсолютно безумица. Защото е твърде скъп този канал. И е можело и много по-ефтино да бъде построен, но са решили да направят едно отклонение, просто да се мине край на определено място, прищявка, ако питате мен. И сега Елба, естествено до Хамбург е много а, важна река, но по-нататък Елба просто не се използва. А ние бихме могли малко да разширим а, течението, да го укрепим и да използваме чудесно Елба. Естествено трябва да внимаваме, защото там има защитени природни а, местности. А същевременно има чудесна ЖП връзка, която обаче не е много а, разработена година. До така, връзката с Дрезденската железница от Берлин, всъщност трябва да се построят не чак толкова много километри ЖП отсечка. Ето това трасе би могло да се направи там ще са нужни по-малко инвестиции. Някои неща са е, вече подготвени, да кажем около Дрезден, но е, коридора като цяло, ЖП коридора не е готов. Е, така че там, където са необходими по-малко инвестиции, където нещата вече са полуготови, както се казва, те също могат да станат приоритети в рамките на по-малки проекти не бива в никакъв случай, така слепешката, след 20 години е, е, опадък на вътрешното корабоплаване в е, Европа да продължаваме да е, тласкаме към е, смърт този сектор. Струва ли си, да кажем, в е, е Берлин, да кажем, където бяха създадени всъщност много малко работни места. 4-5 те се броят, така да се каже, на пръстите на едната ми ръка във връзка с плаването по Рейнмайн Дунав. За вътрешното корабоплаване имаме трима души в Германия и те непрекъснато всъщност по трима души е, всъщност в основните пристанища и в основните градове. И тъй като не са до, достатъчно натоварени, непрекъснато предлагат проекти хората, искат да оправдаят съществуването си и е, заплатата си. Ето, от тези проекти бихме могли да извлечем най-ценното и да го използваме. И сега давам думата на Матио Крош. Благодаря, господин председател. Всъщност, е, смятам, че вашия коментар не бе, е, така да се каже, свързан с конкретен въпрос, а по-скоро становище. Да. Е, много често през последните години сме имали възможност да правим такива изказвания да, в края на юни е, аз се надявам, че ще имаме е, вече е, оценка за економическото въздействие на коридора, както и за създаването на работни места. И тогава вече няма да говорим за милиардите, а ще говорим най-вече за развитието на определени региони по продължението на този коридор екология, е, е, економика, е, транспорт, естествено нещата са тясно свързани. Виждал съм се с министрите, чешкия министр и в Прак и в Дрезден и последните ни думи при последния разговор бе, бяха, ще се ще седнем, за да решим вече конкретно какво да правим. Да, добре, в продължение на е, цяла година имате е, дълбочина 1,60, е, но на нас не са ни необходими е, в продължение на цялата година е, така, съответните дълбочини. Трябват ни да кажем дори и за 140 дни в годината е, и пак ще се рентира. Е, Що се отнася до ЖП транспорта, е, да, това е вярно, особено когато става дума за северната част. Бехме е, е, в Бремен, но в Бремен има вече свръх натовареност на ЖП отсечките. Имаме кораби до 50 000 Тома. Е, и а, е, един такъв кораб а, е, би могъл да поеме една немалка част от товара. И освен това, от долната част на коридора, а, имам предвид по-централна, но европейската и южната част, могат по Елба след това да се извозват товарите на север към Бремен и Хамбург. Е, това е моето виждане. Естествено и в двете посоки трябва да се мисли. Е, ще говорим не само за е, околна среда, ще говорим и за е, развитие на отделните видове транспорт и секторите, да кажем вътрешно корабоплаване, но ще говорим естествено и за економиката. На основата на актуалната информация трябва да седнем, да проучим какви са възможностите и да взимаме решенията, за да действаме. Да, Германия е чешка република. Всъщност предложението беше за един вид териториално сътрудничество. Партньорите да се е, е, съберат, да изяснят нещата и да видят в крайна сметка какви са предложенията и на двете страни. При всички положения трябва да има предложения, а не само така среща без е, предложения, защото за Елба сме правили едни такива срещи, без да има конкретно предложение и е, веднага се разбира, че единия иска да блокира всъщност е, така, идеите на другия. Не. Е, трябва да се вземе решение, което да бъде приемливо и за двете страни и да се зачита от двете страни. На е, равнище Европейски съюз е, ще трябва да търсим решението и е, от економическа гледна точка и от екологична гледна точка. В една държава, да кажем, е, по отношение на транспорта има положителна оценка, в другата държава обаче оценката е, е отрицателна. Трябва да се съгласуват усилията и действията е, на съответните държави членки. Е, и може би комисията би трябвало да помисли за това как точно да се съгласуват действията на партньорите, а не всеки да си търси своя партньор и самостоятелните оценки. Ние знаем, че по отношение на трансевропейската мрежа нашите приоритети в миналото изобщо не бяха зачетени, и... а сега държим и Генерална дирекция е, е, регионално развитие, Генерална дирекция е, МВ ЕМВИ и транспорт и мобилност да обединят усилията си, за да стана ясно, че е, трябва всички да участват. Е, кофинансирането за е, вътрешното корабоплаване е, трябва да представлява около 25%. Не може в ЕФСИ е, да не се предвиди именно е, финансиране и за вътрешното корабоплаване. Е, естествено, че ще инвестираме и в е, магистралите, е, в шосетата. Е, в самите пристанища, където частните партньорства биха могли да се развиват много по-добре, отколкото в вътрешността на страната. Макар, че така, района около 100 км в диаметър около пристанището също е много интерес. Много важни са а, анализите в това отношение и вече разполагаме с такива, които са а, ценни. Моя приятел Вим ме описа ужасно. Е, чак толкова лош не съм. Задачата ни е да наложим е, е, така, регламента по отношение на ТЕН. Те, държавите членки, ще трябва да си припомнат какво са решили и какво са подписали. Това, което работим тук в момента и обсъждаме, не е нищо ново. Е, да. Съжалявам, ако тези, които отговарят сега за политиката в областта на транспорта в държавите членки, не харесват вече това, което техни предшественици са подписали, но ангажиментите са поети. Съществува тясна връзка между приоритетите за проекти в ЕФСИ и ТНТ. А това означава, че няма да го говорим така най-общо за е, проекти по отношение на транспорта. Не, ще говорим вече по-конкретно за темте е, и е, тук в парламента ще можете да насочвате нещата. Зададен бе въпрос във връзка с Китай. Е, срещнах се в пристанището на Атина с представители на Китай. И трябва да кажа, че хората бяха много отворени, е, е, готови за сътрудничество, за инвестиции. Въпросът е, че се очаква съфинансиране от Гърция. Ако Китай е, зачита нашите приоритети, е, така както ние сме ги определили, тогава не виждам нищо лошо в участието на Китай, е, да кажем, в Атинското пристанище. Връзката с Истанбул, да, естествено и тя е важна и не сме я забравили. Коридора не стига до Истанбул, но а как точно пътникопоток, товаропоток ще продължи след това до Истанбул е много важно. България в момента обаче не прави нещо, бог знае какво. А, там трябва да се подобри инфраструктурата и да се създаде така една истинска и пълноценна връзка с Истанбул и изобщо с Турция. Ето това е частта по този коридор, от която е, очаквам и се надявам на бързо развитие през следващите години. Е, Очакваме и други анализи във връзка с економическото въздействие, с е, въздействието върху заетостта на този коридор. Както ви казах, аз очаквам да има механизъм за свързване на Европа номер 2 и той да предвиди поне два пъти повече средства за този коридор. И така, това бе Матио Грош. Благодаря му много сърдечно. всъщност, моста Видин Калафат забравих да го спомена. Това е прекрасен мост. Наистина, когато говорим за мултимодалност, трябва да даваме за пример този мост, защото там има и автомобилен транспорт, и велосипеден, и пешеходен е, е, велосипедни и пешеходни алеи и ЖП транспорт. И така, е, аплодисменти за Матио Грош. Приключваме с заседанието. Край за днес.